Благодаря. Следващото обсъждане е по а, развитието на програмат, на, а, програмата за развитие на Доха. Уважаеми депутати, след две седмици започва конференцията на министрата, на министрите, която ще бъде от огромно значение за Световна търговска организация и цялостната система на търговията. За първи път сме близо до постигане на споразумение. Ако членовете на СТО успеят да постигнат консенсус, резултатът от конференцията на министрите е, ще бъде стимулирана на търговията. Това ще подпомогне всички търговци по света, ще подобри митническите процедури, ще подобри прозрачността, ще намали бюрокрацията, ще даде възможност стоките по-бързо да минават през граница. Всички държави членки на СТО ще спечелят, а най-много ще спечелят развиващите се страни тъй като, а особено по-малките развиващи се страни и най-слабо развитите такива. Те ще подобрят начина по който функционира тяхната митническа администрация, ще стимулират търговията си, ще а, играят на световната сцена. Европейския съюз ще подпомогне прилагането на такова споразумение. Едно споразумение за стимулиране на търговията ще върви ръка за ръка с някои въпроси, свързани с селското стопанство и развитието, включително и а, с а, въпроси, които са от интерес на най-слабо развитите държави. Вече имаме основни насоки по отношение на а, изискванията за държава на происход, които ще се прилагат към слабо развитите държави, както и прилагането на различни възможности за стимулиране на услугите, които, което ще спомогне за развитието на пазарите на услуги на слабо развитите страни. Такъв пакет макар и ограничен по своя обхват, не бива да се счита за малък. Той ще даде възможности, ще има и голямо въздействие върху цялостната система. Това ще бъде първата крачка към осъществяване на дневния ред за, развитието, за развитие и ако тази конференция приключи успешно, тя ще отвори вратата за по-нататъчни преговори по основните въпроси от Доха, включително селското стопанство и достъп до пазара за индустриални стоки, нещо, което трябва да бъде договорено на многостранно ниво и разрешаването на други проблеми, които не бяха включени в мандата за Доха, но които са изключително важни за търговията. Един централен въпрос в резултатите ще бъде една работна програма, в която всички държави членки ще се ангажират с връщане отново на масата на преговорите ще се обсъждат и други въпроси, евентуално ще се постигне споразумение по тях. Изключително важно ще бъде разширяването на споразумението за информационни технологии. Там преговорите започнаха наскоро и се върви към решение по същество. Накрая, значението на, министр... на конференцията на министрите е важна, защото членове на Европейския парламент ще присъстват в качеството си на участници в делегацията на Европейския съюз. И разбира се в качеството си на парламентаристи. Благодаря, госпожо комисар. А сега давам думата на оратори от отделните политически групи. Господин Билгати. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Приветствам това, което казахте току-що. Аз вярвам, че важно за економическият растеж е примахването на тарифните бариери и на други пречки. Либерализацията означава, че трябва да променим и своята политика, да намалим бюрократичните процедури, да създадем нужната инфраструктура. Това са някои мерки, които се обмислят на конференцията, проведена през месеца юли, беше бяха подкрепени тези идеи. Действително може да се направи много още в тази област, за да се стимулира търговията. И това е нещо важно за развиващите се страни, както и за нашите малки и средни предприятия. Освен това, искам да приветствам започването на споразумения преговори по споразумения относно услугите. Подобно споразумение е жизнено важно за развитието на развиващите се държави за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Благодаря ви много, госпожо комисар. Сега давам думата на господин Морейра за две минути. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Подобно на това, което се случи в миналото по време на конференция на министрите в рамките на СТО, беше внесена резолюция за състоянието на преговорите в Доха. В четвъртък ще бъде гласувано. Комисар Рединг вече спомена, че ще се проведе заседание по темата в рамките на Междупарламентарната асамблея. Необходимо е да има силно парламентарно измерение, за да се покаже, че обществеността застава зад търговията. Конференцията ще се проведе от 3 до 6 декември в, Индона... в Индонезия. Това ще е една много добра възможност да се постигнат положителни резултати. Подготовката тече от началото на септември. Подготвя се а, назначаването на новия генерален директор господин Аведо. Той също каза, че очаква подкрепа през следващите дни и седмици. Става въпрос за теми като селско стопанство, развитие и облегчаване на търговията, нещо, което беше подчертано и от госпожа комисаря. Всичко това е част от пакета от преговори. Още веднъж е необходимо а, да стабилизираме стълба на СТО, за да се засили доверието в Световната търговска организация. Следващия оратор. Господин Реналди за две минути. Колеги, госпожо комисар, след разговорите в Женева, които тъкат в момента, които ние следим отблизо, отново целият Европейски съюз е може би най-ангажираната економическа сила в тази сфера. Искаме да видим реална конкуренция в световен мащаб. Имаме конкретни цели, по-добра сигурност на снабдяването с храни за развиващите се страни и стимулиране на търговията. Искаме да се намали бюрокрацията, така, защото малките и средни предприятия да играят своята роля в свободните пазари. В момента става дума за корупция, за неравнопоставеност в финансово отношение и продължават все пак да съществуват проблеми в международното законодателство. Надявам се обаче, че Европейския съюз ще може да постави своята позиция. Има два основни въпроса. Първо, ролята на Европейския парламент по отношение на ратификацията на различните споразумения, които ще а, се появят в резултат на конференцията на министрите. Мисля, че е важно да се помисли за промяната в селскостопанската политика, помощта за развиващите се е, страни. Трябва демократично тези въпроси да се разгледат в рамките на Европейския съюз. Това естествено означава и ангажимента на съответните парламентарни институции. И бих е, искал да получа различно потвърждение за ангажимент в различните, по различните поводи, примерно ден на потребители и така нататък. Това трябваше да стане преди самата конференция можем да организираме ден на международната търговия след конференцията, за да обсъдим резултата от нея. Благодаря минута и половина за госпожа Москадини. Президенте! Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, вие говорихте за намаляването на бюрокрацията и за ускоряване на търговските потоци защо не се настоява повече за спазване на общите правила, за мерки срещу фалшифицирането на стоки, защитата на наименованията за происход, което отличават държавите от СТО и прави разграничение между категория 1 и 2 и ни поставя в категория 2. Говорим за малки а, стъпки, но те ни карат а, да тъпчем а, на едно място. В предходния мандат на парламента ние гласувахме СТО да бъде преименувана, но това не се случи. Все още очакваме резултатите от кръга Доха. Сега предстои нова конференция в рамките на Доха. Трябва ли да чакаме още 30 години? преди да получим отговор за общи правила за един справедлив, свободен пазар. За да се даде нова надежда на индустрията в Европа, да се дадат надежди на останалите държави, защото а, може да се стигне до там, че а, силно развити държави, каквито са, например, в бъдеще Китай, да продължават да се изчитат за развиващите се. Благодаря. Преговорите на световно ниво ще преминат и в СТО. Търговските сили се опитват да поставят по-слабите под натиск. Трябва да се обслужват интересите на отделните дребни земеделски стопани, а не на големите економически оператори. Финансови задължения трябва да се предвидят, така че да се насърчи изграждането на инфраструктура. Трябва да се, да се водят такива преговори, които да помагат на по-слабите. В рамките на СТО и чрез преговорите трябва да се направи пробив. В противен случай ем, преговорите са обречени на успех. Такова нещо не можем да си позволим. Ние искаме да засилиме нашата парламентарна роля по време на преговорите и това е наша цел. Приемате ли синя карта от господин Рубик? Моля, господин Рубик, имате думата. Благодаря. Говорихте... Без микрофон говори ораторът. Благодаря, господин председател, Колега на Шолц вие говорихте да има облегчения в търговията за малките и средни предприятия. Смятате ли, че трябва да има шансове и еднакви шансове за малките и средните предприятия, да се даде възможност на по-малките предприятия също да оперират на пазара и какви са изгледите, свързани с кръга Доха? Господин Шолц. Да, има такива възможности. Малките и средните предприятия трябва да се облагодетелстват от този режим. Но въпросът е дали това, което се договаря, ще е достатъчно. Трябва да се мисли повече в тази посока, да се а, преговаря така, че да се гарантира участието на кръга Доха. Сега продължаваме с другите оратори. Господин Каспари за минута и половина. Благодаря, господин председателю, уважаеми колеги. Малко дни остават до следващата министерска конференция на СТО в Индонезия. В от много години се намираме в една и съща ситуация, че нещата не вървят напред и не можем да постигнем някакви значителни резултати. Това е безспорно и данните го показват. Колкото повече страни участват в международната търговия, толкова повече те се отварят за света и развитието в тези страни е на по-високо ниво. Растежа е по-голям. Има много африкански страни, обаче, които имат затруднения да участват в световната търговия и там положението на много хора е лошо. Дали ще постигнем успех по време на тази нова ам, ам, ми, конференция на министрите? Добре, ако отбележим напредък по темата за улесняването на търговията и по други теми също трябва да отбележим напредък. Това е абсолютно необходимо да бъде либерализираната търговията на многостранно ниво. Желая наистина много успех по време на предстоящите преговори. Госпожа Магенес, благодаря, господин председател. Ще продължа от там, където свърши колегата Гаспари. Напоследък е, вниманието е насочено към двустранните преговори, а не към преговорите на Доха, защото е, целите там като че ли вече се позабравиха. Трябва сега да положим повече усилия в тези преговори, въпреки че е, Представителите в конференцията като че ли не са убедени, че ще се стигне до споразумение. През 2009 година, както спомена и комисаря, целта беше да се защити селското стопанство. Въпросът все още е на дневен ред но не съм сигурна, че въпреки, че е постигнато нещо, то е достатъчно. Като цяло в търговските споразумения има двустранни споразумения, примерно между Канада и Съединените щати се подготвя такова, така че трябва да помислим и за Европейския съюз, който може да приеме такъв подход. А сега ще дам думата на госпожа Вайдера. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, госпожо комисар, присъединявам се към колегите, които се изказаха преди мен. Европейския съюз и света се нуждаят е, повече от всякога от е, силна световна търговска организация. Правилата на СТО в голяма степен е, ни защитиха от протекционизма, който се развихре в времена на криза. Необходимо е да продължим с структурните реформи, които да гарантират недискриминационна международна търговска система за укрепване на пазарния подход, който да е в интерес на европейския бизнес, особено на малките и средни предприятия, да се подобрят подобри сътрудничеството в сферата на, на митническите въпроси, Европейския съюз е голям износител на услуги. Ето защо е толкова важно да се реши примахването на пречките за, търгови, тър, за търговия и инвестиции в сферата на услугите като приоритет. Държавите членки трябва да спазват нормите на СТО. Нито една държава членка не трябва едностранно да налага санкции или, санкции или да променя тарифните квоти. Благодаря. Сега за минута и половина госпожа Кьостингер. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Преговорите за развитие от Доха пред, предстоят и а, ние очакваме с нетърпение какви ще са резултатите. Бях отправени ясни слова през последните дни към държавите членки. Прекалено близо сме до целта, за да се откажем. А, по време на предстоящата министерска конференция в Вали трябва да се а, положат. А, усилия за постигане на крайната цел. Да се предвидят облегчения за търговията, да се подпомогнат дребните селски стопани. Необходимо е да бъдат поставени последните ам, камъчета от мозайката, така че да се получи една обща завършена картина. Изискванията трябва да отговарят на една функционираща а, търговска система. Необходимо е да се даде възможност и на развитите, и на развиващите се страни да се развиват при едни и същи условия и да ам, търгуват помежду си. Необходимо е да ам, се даде възможност да се сключват двустранни споразумения. Трябва да има съвместни споразумения, общи решения, а не да има накъсване чрез едно, двустранни споразумения. В Бали ще стане ясно дали страните на СТО могат да покажат истинния ангажимент и да направят постъпление за засилване структурата на СТО. Всичко това ще стане ясно по време на преговорите. Калам, for one and a half minute. Господин Калам за минута и половина. Господин председател, госпожо комисар, мисля, че не трябва да забравяме, че дневният ред на преговорите в Доха цели увеличаването на, изход, на износа с 300 хиляди милиарда евро. Трябва да се работи е, на всички фронтове, трябва да се работи енергично и да се осигури спазването на международните стандарти. Е, необходими са обаче и структурни реформи в е, Световната търговска организация. Преди всичко всички трябва да бъдат всички трябва да участват и трябва да се насочим към приоритетите. Първо, търговските и инвестиционни бариери трябва да бъдат вдигнати, включително в информационните и телекомуникационни технологии, електронните услуги. Второ, малките и средни предприятия трябва да участват в международната търговия, защото така се постига растеж. И трето, това би трябвало да въжи за всички държави. Тоест, трябва да приложим и инициативите на 100%. И накрая, за да бъде Европейския съюз, а, за да спечели Европейския съюз доверието, той трябва да намали своите а, субсидии с 80%. Благодаря ви. А сега започва едноминутните изказвания. Господин Рубик. Ja, recht herzlichen Dank. Благодаря, господин председателю. Ние сме изправени пред едно от най-важните решения през следващите месеци. Става въпрос за това да се преодолее кризата в Европа и в бъдеще да се зададат рамкови условия, които ще дадат възможност на економиката да се съживи и да се гарантира сигурно бъдеще в Европа. Основният въпрос е следният. Дали на международно ниво ще стане възможно да се зададат на преден план многостранните споразумения или искаме в бъдеще да се мутаем в подробностите. В тази връзка да кажа, че Доха вече е към края си. Решаващото е сега кръга от Доха да бъде ам, приключен и това, което е било договорено до сега и е спешно трябва да бъде приложено на практика. В противен случай ще, ще стигнем до неуспех. Трябва да има програма за времето след Доха. US... Благодаря. САЩ само говорят за многостранния подход, но от 2007 преминават към двустранни регионални споразумения. Ние трябва да настояваме за структурна реформа в рамките на СТО, за да има една справедлива система с общи правила, която отчита глобалните предизвикателства като климатичните промени, бедността, миграцията, неравенството между половете. Най-слабо развитите страни трябва да участват пълна степен в е, преговорите по време на министерската среща в Бали. Те трябва да бъдат ангажирани, особено що се отнася до осигуряването на безмитен и безквотен достъп до пазарите, по-добри условия а, за памука. Най-слабо развитите държави трябва да бъдат включени, ако искаме да се постигне успех на кръга Доха. За заключителни думи сега искам да дам думата на комисаря Рединг. Благодаря, господин председател. Заедно с а, моите сътрудници си записахме изказванията. Колегите определено ще ги вземат предвид, най-вече, може би, защото представители на Европейския парламент ще участват в делегацията на Европейския съюз, така че ще има възможност за допълнителен обмен на идеи по време на самата конференция и след края й. Беше повдигнат въпрос за ролята на Европейския съюз при ратификацията. Сред решенията на СТО, които трябва да бъдат взети на конференцията в Бали, много малък брой ще имат правно задължителен характер по смисъла на член 218.9 на договорите. Те ще бъдат по-важни за развиващите се страни. За тях обаче има е, идея за решение на съвета. Ще бъде при, при, е, приключено едно споразумение за подпомагане на търговията. Е, институциите и това включва Европейския парламент, ще трябва да следват своите вътрешни процедури. Според член 218.6 в 6-месечен срок след приключване на конференцията в Бали. Благодаря, госпожо комисар. Получих три предложения за резолюции по този дебат от групата на зелените, на Обединеното ляво и комисията по търговия. За сега разискването приключва. Гласуването утре в 12 часа. Госпожи и господа, следващата точка от дневния ред е доклада на господин Маринеско, посветен на европейските системи за спътникова навигация. Най-напред ще дам думата на господин Маринеско за 4 минути.